го е. Бил ли е в Оксфорд, в е, е, е, завода за мини, да им каже, сега знам, че ще загубите работа ми, само толкова искам да се махнем от Европейски съюз, че не ми пука за вас. Говорил ли е с Лием Фокс? Дали доктор Лием Фокс някога е казал, е, е, казах, е, че това ще е най-лесното споразумение, но то пък се оказа много по-сложно, отколкото е, очаквахме преди референдума. Дали Борис Джонсън е се обърнал към лекарите и сестрите в Националната здравна служба и казал, обещах ви 300 милиона допълнително седмично, но за съжаление не мога да изпълня обещанието си. Направиха ли всичките това? Мисля, че трябва да го направят, ако искат да излезят е, е, е, за да излезат от тази ситуация с достоинство, трябва малко повече смирение, малко повече скромност от всички страни. Също смятам, че преди малко споменах един доклад от е, правителството на Обединеното кралство от ноември миналата година, където се казва, че ако не се стигне до споразумение, това ще струва близо 9,3% е, от економическия растеж. Готови ли сте да платите тази цена? Питам е, депутатите от дясно. Готови ли сте да платите тази цена? Готови ли сте да пожертвате всички тези работни места за лелеяната си мечта за така наречения суверенитет? Какво ще ви донесе този суверенитет в крайна сметка. Господин Кобърн, е, е, господин е, заместник председател, господин Кобърн, ние с вас имаме специални е, отношения. Аз съм специална, не знам вие какво е, сте. Моля ви се, не прекъсвайте. Знае, че господин Аткинсън спори с мен от време на време, но и слушайте с е, е, уважение. Може да не сте съгласни, но моля, слушайте, може и да научите нещо. Госпожо председател, аз изслушах господин Кобъл. И той каза, свободата е по-важна. Ми, тогава е, проявете кораж, идете в Сандерленд, говорете с работниците там, говорете с работниците в Оксфорд, в производителите на автомобилите мини и кажете, моята свобода, е, моята свобода е по-важна от вашите работни места. Идете и в Ирландия. Идете където от 1998 година има мир, където насилието изчезна. И кажете на хората, моята лелеяна мечта е по, е, по-важна от вашия мир е, и аз ще приема една твърда граница, ако това ще ми е, донесе мечтата на безкомпромисен Брексит. Наясно ли сте какво ви говори числото 16 милиона или 17,4 милиона?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 това са британски граждани, които гласуваха за оставане. Те не са се изпарили. Това ли е, е същността на европейска демокрация? Е, не е ли това е, демокрацията да уважаваме и да зачитаме мнението на малцинствата в нашите страни? Не трябва ли да строим мостове към крайните решения, които да удовлетворяват повечето от хората в нашите страни? Не трябва ли това да са следващите стъпки, които трябва да предприемем? И да бъдем пределно ясни. Защо комисията е толкова твърдо, е, толкова твърдо отстоява целостта на вътрешния пазар? Защо не кажем просто, нека да имаме открити граници? Например, ако по някаква причина Обединеното кралство реши да стигне до търговска спогодба с а, а, САЩ, с а, по, по техните условия хлорираните пилета ще започнат да заливат пазарите в Обединеното кралство. И ние няма да можем да кажем на европейските граници, ние не можем да ви защитим срещу нещо, което не искате. Ние няма а, да го направим. Ето защо ние винаги трябва да отстояваме целостта на, а, и независимостта на вътрешния пазар. Ще, а, няма да пощадим, няма да, да усилия а, и наистина наистина Мишел Барние го каза. Ще се е, опитаме по всякакъв начин да е, е, примирим червените линии лимитите, които поставя госпожа Мей с интегритета на вътрешния пазар. Споразумение за оттегляне е най-доброто решение на тази дилема и се надявам, че това е ясно за всички. Това е позицията, която отстоява комисията от ваше име и вие, огромното мнозинство на този парламент, сте на тази позиция. Ние го правим, за да защитим европейските граници граждани, независимо дали живеят на континента или в Обединеното кралство. Благодаря, госпожо председател.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 Благодаря, госпожо председател, господин комисар, почитаеми госпожи и господа. Благодаря за вашите коментари. Ще уведомя за тях председателя на Европейския съвет. Ясно е, че излизането на Великобритания от Европейския съюз ще бъде една гореща тема за лидерите ни следващата седмица ще ги уведомим, че е важно за вас да бъдат решени стратегическите предизвикателства, които предопределят общото ни бъдеще за години напред. И тук ще се опитаме е, да включим вашите предложения в следващата ни стратегическа програма. Сега е моментът да започнем да мислим за този дългосрочен план за нашето бъдеще. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожа Чио. С това разискванията приключиха. Buongiorno. Apriamo. Добър ден, пристъпваме към гласуване. Нека всички заемат местата си. Прего. Dear colleagues, over one year ago, Драги колеги, преди около година приехме документ за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство. 95% смята, че това се дължи на нападенията и атаките срещу демокрацията и правата на човека. В Африка и Средният и Близкият изток а, има новозродили се диктатури, има все повече а, репресии също журналисти като Джамал Кашоги. Има случаи и в а, Саудитска Арабия срещу тези, които се опитат да защитят правата на човека. Ние заедно решихме, че Европейския съюз не може да участва в подобни процеси поради морални причини и причини свързани с сигурността. Ние искаме да помагаме на всички а, по земята, които искат да а, защитят правата си, да живеят в свобода и които искат да говорят честно. Нека да защитим собствените си ценности. Европейския съюз обаче изрази несъгласие и отказа да приеме обща позиция, за да може да започнат разисквания. В последния момент самият господин Макрон промени мнението си и попречи а, по този начин. Франция, Финландия и други държави смятат, че европейският бизнес трябва да бъде съучастник на подобни престъпления и да, по-скоро трябва да се погрижат за печалбите си. Затова аз се обръщам към съвета, а към комисията и към парламента. Нека да поставим ценностите над печалбите. А сега нека да гласуваме а, и да се опитаме да избегнем твърдия Брексит. Благодаря.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 Само един път гласуваме за целият доклад. Моля, гласувайте сега. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Докладът Здроевски. Поименно гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Златовски, докладът на господин Златовски. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Докладът на госпожа Фотига. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Още един доклад от госпожа Фотига. Споразумението между Европейския съюз и Афганистан. А кой е за първото изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение. За. Против? Отхвърля се. Параграф 48. За. Против? Въздържали се? Нека да променим, да проверим. Прощавайте. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 5. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Поименно гласуване за резолюцията като цяло. Край на гласуването. Приема се. Докладът на Маковей. Гласуваме а, сега за доклада. Край на гласуването. Приема се. Доклада на Валтманс. L'articolo 113, paragrafo 6, dichiaro approvato. Параграф 16, член 13. Приема се. Доклада на Локигард. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. На първо четене процеса приключи. Доклада Коелю. Измененията на отговорната комисия отхвърлят се. 252 изменение. Нека да проверим електронно. Приема се. Приема се, но все пак проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Прощавайте, сбърках казва оратора. 252D е изменението, което гласуваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 253-то изменение, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част на 253-то. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 254D. Гласувайте електронно сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 235 до 241 изменение. За, против, възражения въздържали се, от... приемат се. Гласуваме доклада. Край на гласуването. Приема се. Край на първо четене. Доклада Дали. Измененията на комисията. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно. Моля електронно да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Първа част. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Втората част на седмо изменение. Край на гласуването. Приема се третата част на изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвъртата част на изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Разделяме го на две части. За първата част кой е за, против, въздържали се. Приема се. Втората част за. Прощавайте, гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 17. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 19. За, против, въздържали се, приема се. 24. Нека да проверим все пак. Връщаме се на изменение 19. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се за една бройка. 24-то изменение, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Приема се. 26-то изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Искате ли проверка на втората част? на изменение 26. Нека да гласуваме сега. Прощавайте, 24. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. 30. Първата част. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 32. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Изменение 32. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 37. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. 38. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 46. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно сега. Край на гласуването. Приема се. 52. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Правим проверка. Изменение 52. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Но все пак проверяваме. Трета част на изменение 57. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Първа част, кой е за, против. Въздържали се, приема се. Втората част за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 66. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 68. Първа част. За. Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За. Против? Въздържали се? Приема се. 73. Първа част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 79. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 80. За. Първата част против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 82. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 84. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 85. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 92. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 97. За. Против. Въздържали се. Приема се. 104. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Прощавайте, правим проверка. 104, втора част. Край на гласуването. Приема се. 119. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, приема се. 138. Първа част за,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 186. Кой е за, кой е против, въздържали се. Нека да проверим за всеки случай. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Изменение 195. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 216. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 224. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 232. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 261 Д. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65. За. Против? Въздържали се? Приема се. 69. За. Против? Въздържали се? Приема се. 262. 70-71. Прощавайте. За. Против? Въздържали се? Приема се. 263 отпада, тогава отиваме на 72, за, против, въздържали се, приема се. 264 отпада, 76, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Но проверяваме за всеки случай изменение 76. Апровато. Декад... Приема се. Емендаменто 70... 225 отпада. 77 за, против, въздържали се. Предлагам да проверим гласуването. Начало на електронния вод. Край на електронния вод. Приема се. 253 отпада. 93 първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 254 отпада. 103. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 255 отпада. 256 за, против, въздържали се. Предлагам да проверим начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 123 за, против, въздържали се. Трябва да вдигате ръце и без друго е трудно да се проверява. Сега електронна проверка на вода по 123-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 257 отпада. 265 Д за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 133 за. Против. Въздържали се. Приема се. 266 Д за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 258 отпада, 259 за, против, въздържали се. Предлагам да проверим начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване. Отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 д за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 269 д за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 271D на 270 поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, приема се. 271 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, Нека проверим начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 301, 31 за, против, въздържали се, Нека проверим. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. 250 отпада. 42 за, против, въздържали се. Предлагам да проверим начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 251 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260 Д за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. именно гласуване на предложението на комисията. Край на гласуването. Одобрява се. С това приключваме първото четене на парламента. Релационе Файон.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 19 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, първа част, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 41. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 42 за, против, въздържали се,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 Volete fare una verifica sulla seconda parte? Искате да проверим гласуването по втората част. Добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. За, против, въздържали се. Приема се. 146 за, против. Извинявам се. Начало на електронното гласуване. Гласуваме поименно. именно.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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 186. Начало на поименното гласуване. Край на гласуването. Приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, про... т.е. начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 205 за. Против. Въздържали се. Приема се. 213 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 214 Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 215 Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 211 за. Против въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се. Нека проверим начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. 206 отпада, 216 де за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се. Предлагам да проверим начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 207 отпада. 208 за. Против. Въздържали се. Приема се. 217 де за. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се всъщност. 218 да е за, против, въздържали се. Отхвърля се. 209 за, против, въздържали се. Приема се. 192 отпада. 212 да е за, против, въздържали се. Отхвърля се. Поименно гласуване върху целия проект. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. С това приключваме първото четене на парламента. Доклад Холмайер. Фонд за вътрешна сигурност. Изменение от отговорната комисия. Гласуване анблок. За, против, въздържали се. Приемат се измененията. Изменение едно, Първа част. За против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11, първа част, начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. Втора част. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Тоест, начало на електронното гласуване. Тюша. Край на гласуването. Приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 47 начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. Изменение 50. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за Искате да проверим втората част на изменение 61. Начало на поименно гласуване. Край на поименното гласуване. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се 71 първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, приема се 79. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 118. Поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 128. Начало на поименното гласуване. Край на поименното гласуване. Приема се. 129. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 132 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 157 д за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 158 Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 155 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 За. Против. Въздържали се. Приема се. 159 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159 се приема, но нека проверим. Начало на поименното гласуване. Край на гласуването. М да, одобрява се. Тоест е прието. Изменение 25 отпада 156D за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение за, против, въздържали се, Предлагам да проверим начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. Гласуваме поименно проекта на комисията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това приключваме първото четене на парламента. Следва доклада на Пилар Аюзо. Изменение 105. По именно гласуване за... Т.е. начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първо, че... Първото четене на парламента се приключва. доклада на Тимо Велкен по именно гласуване на изменение 6. Край на гласуването. Приема се. С това е приключено първото четене на парламента. Доклад Харкин Ламберт. Изменение 1 до 11. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Поименно гласуване на доклада като цяло. Начало. Край на гласуването. Приема се. С това първото четене на парламента приключва. Доклад Демонте. Изменение 10. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това първото четене от парламента е приключено. Доклад на Павел Теличка, изменение 18, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това първото четене на парламента по този доклад приключва. Господин Кадек, доклада за Европейския фонд за рибарство. Eh е, oui, Господин председател, благодаря ви, драги колеги. Ще гласуваме две неотложни мерки в областта на рибарството, за да бъдем готови за случай, че няма споразумение между Европейския съюз и Великобритания на 29 марта. Както знаете, Камерата на общините е отхвърли отново споразумението с нощи. Тези мерки са приложими само в случай на липса на сделка. Но както желаем повечето от нас. Ако бъде намерено споразумение, трябва да има реципрочност при зоните и ресурсите, така както определяме сега. И това не подлежи на договаряне. От името на Комисията по рибарство припомням тази позиция за бъдещето на, Европе... на отношенията между Европейския съюз и Великобритания. Кадек. Благодаря, господин Кадек. Подлагаме на гласуване изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Гласуване върху доклада като цяло, по именно начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. С това първото четене на парламента приключва. Разрешение за риболов от рибарски съдове. Отново комисия по рибарство. Изменение едно. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Предложение на комисията по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. това първото четене на парламента приключва. Доклад на Исмил Артук. Изменение 1 ЦП1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Едно ЦП2 отпада. Гласуваме върху документа като цяло по именно Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И с това приключваме първото четене на парламента. Европа, която закриле чист въздух за всички. Изменение 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. Едно. Поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 22. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст в две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 31. За, против, въздържали се. Приема се. А, да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3. По именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 10. За. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменя 10 за, против, въздържали се. Моля, видимо вдигайте ръце. Да проверим. 10. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, край на гласуването. Приема се. Трета част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 за. Против. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14, 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Гласувайте край на гласуването. Отвърля се. Първоначалният текст, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, приема се. 25. Първа част, втора част. Приема се. За, против, въздържали се, приема се. 26. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. Да проверим. Всъщност да проверим 12. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за, против, въздържали се Мисля, че е отпада, но да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Параграф 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, Въздържали се? Да проверим 13. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 17. За, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 34 за, против, въздържали се. Да проверим 34. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 35 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42. Гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6. Гласувайте.